аспекти на търговската политика на Европейския съюз се осъществяват при пълно спазване на целите на външната политика, а неизменна част от тях е и спазването на правата на човека. Благодаря, госпожо комисар. Приключваме разискванията. Гласуването предстои утре на обяд, 12 часа. Можем да продължим с следващата точка от дневния ред. Доклад е, от госпожа Сафи. Растеж следствие на търговия и инвестиции в развиващите се страни. Госпожа Сафай е първият оратор. Благодаря, господин председателю. Госпожо комисар, драги колеги, най-напред искам да благодаря на колегата Свенсен за прекрасното сътрудничество. Съчетаването на позициите на двете комисии, е, в които работим, беше обща наша цел в цялата ни парламентарна работа. Мисля, че тя се увенча с успех. Искам също да благодаря на колегите от е, специализиращи в областта на международната търговия и в частност на контрадокладчици казахте. В тази комисия ние по принцип смятаме, че европейската търговска политика винаги има компонент развитие. Извън традиционните средства, с които се служи Европейския съюз, като системата на общи преференции или асиметричните търговски споразумения, е необходимо да съчетаем всички нови предложения и инструменти с конкретните нови потребности на нашите партньори. В частност това засяга финансирането. Защо? Защото в период на криза всички бюджети се урязват и най-често бюджетният ред развитие е сред жертвите за да запазим своята позиция, като основен световен донор ни е необходимо е, да е, експериментираме с нови форми на партньорство в финансовата област, е, в частност чрез триъгълните отношения север, юг, юг, да даваме предимство на нефинансови отнош... решения, като техническа помощ, да управляваме по-добре наличните средства, както каза неодавна един економист от юга, имаме пари, но лошо ги използваме. Необходимо е, е и страните, които ползват помощ, сами да определят своите потребности и да вградят нашата търговска политика в своите стратегии за развитие. Европейският съюз трябва да предложи подкрепа на съответното ниво, или международно, в СТО, или на регионално ниво. На международно ниво има две предложения, на които ще се спра. Първо, помощта за присъединяване към Световната търговска организация на по-слабо развитите страни. Как могат те да се ползват от търговската помощ, ако се държат страни от международната търговия? Това няма да е скъпо за Съюза да ги подпомогне за такова присъединяване, защото става дума преди всичко за техническа помощ и освен това ние имаме на кого да се опрем. Службата за външни действия е експерт във воденето на такива преговори и сигурно ще постигне бърз напредък. На второ място е необходимо да приключат преговорите е, по споразумението за улесняване на митническата дейност е, и бързо то да бъде приведено в действие. Конференцията в Бали в края на, нашата, на настоящата година е добра възможност е, и бих искала делегацията от евродепутати, които ще присъстват там, да е, окаже необходимия натиск за сключването на тази спогодба. На регионално равнище основно е да се стимулира търговската интеграция. Тук е необходимо е, да се наблегне върху конвенцията Аврумет е, за правилата за происход. Тъй като бях докладчик в своята група по този текст, продължавам да следя до къде са стигнали нещата и съжалявам, че много от страните партньори все още не са ратифицирали тази конвенция, така че тя не се прилага в цялата зона. Комисията, делегациите на Европейския съюз трябва да работят заедно с партньорите, за да може това споразумение да произведе пълния си ефект. Ние в момента подготвяме позицията си, за да предефинираме целите на хилядолетието за развитие след 2015 година и смятам, че ключова дума трябва да се превърне, да се превърне съвместна работа. Благодаря ви. Благодаря. Сега Господин Кели, един от първите, всъщност първият оратор сред спонтанните изказвания. Благодаря, господин председател. Е, смятам, че текстът на докладчика е изключително интересен и е, аз съм съгласен с него. Струва ми се, че трябва да се е, е, премине от помощта към търговията, е, защото по този начин ще можем да обхванем по-добре потенциала за развитие не трябва да се концентрираме единствено върху това, което в момента е на лице в развиващите се страни, а трябва да мислим за тяхното бъдеще. И трябва да помислим и за това как да подготвим неправителствените организации за бъдещето. Комисията би трябвало да помисли за финансирането на неправителствени организации, които благодарение на това по-добро финансиране да могат да реагират по-добре, по-ефективно на потребностите в областта на търговията на развиващите се страни. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Миколашев. Важени пан председа, важена пани комисар. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, Търговията и инвестициите в Европа са изключително важни за всички сектори от економиката и са необходими е, конкретни е, компетентни органи, които да отговарят за това. Би трябвало да е, свържем естествено политиката в областта на търговията с помощта за развиващите се страни по един нравствен, морален начин, но ние не бива да бягаме от нашите международни ангажименти по отношение на развиващите се страни. В този смисъл аз подкрепям тезата на докладчика и приветствам всичко това, което той е направил. Винаги сме е, заставали зад е, най-добрите е, принципи на интегрирането на развиващите се страни и на принципите на подпомагане на нуждаещите се. Госпожа Кьон. Wenn wir über den Handel mit Entwicklungsländern reden, ако говорим за търговията с а, по-бавно развити държави, а, ще говорим предимно за борбата с бедността. А, и в тази връзка трябва да мислим за договора от Лисабон в негово изпълнение да има правила за предприятията, които търгуват. В този смисъл приканвам да се занимаем с основите на всички търговски договори, които се сключват, за да проверим дали действително те са в интерес на развиващите се страни или са само в наш интерес. Имаме нужда от съгласуваност в политиката, не не просто така, а в интерес на развитието на тези държави и на борбата с бедността. Това е записано в Лисабонския договор и ние би трябвало в Европейския парламент да се стремим към това. Благодаря. Благодаря, господин Ферейро. Благодаря, господин председателю. Търговската политика на Европейския съюз по отношение на развиващите се страни има практически последици, които се нуждаят от по-задълбочен анализ. Тези страни са периферни по отношение на международната търговия. Там а, има доста е, чуждестранни инвестиции, е, и, но техният растеж означава отслабване на националния суверенитет. Голяма част от инвестиционните споразумения е, често пъти е, влушават положението на бедните хора в тези страна. Е, всъщност е, тези споразумения често пъти са в интерес на богатите партньори. Такива спогодби ограничават възможностите на тези страни да провеждат собствена политика. Затова е необходимо да върнем на тези държави суверенитета. Е, в всъщност международните търговски споразумения до някъде ограничават демократичните възможности в съответните страни и това е нещо, което не бива да забравяме. Благодаря, госпожа Басеско. Европейския съюз и държавите членки са основни донори в международната търговия. За съжаление, е на лице е липса на координация на инвестиционната политика. Световната търговска организация трябва да играе водеща роля в това това отношение. Съгласна съм, че помощта за търговия, отпускана от Съюза, трябва да бъде ориентирана към онези държави, които се нуждаят от нея, т.е. най-слабо развитите и онези, в които има много ниски доходи. Но за да се постигнат целите, свързани с ограничаване на бедността, да се работи в Съюза не е достатъчно. Необходимо е всички останали по-богати държави да се включат в този процес. Много важен е в този смисъл ангажиментът на новата група страни БРИКС да се включат в отпускането на помощ за търговията. Благодаря. Последният оратор в днешните ни разисквания по тази тема е комисарят Крус. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря първо на докладчика на госпожа Сайфи която е докладчик от името на Комисията по международна търговия. Господин Декухт, когато замествам, много-много съжаляваше, че не може да присъства на този изключително важен дебат. В началото на мандата на комисията някои от е, членовете на парламента посочиха е, недостатъчното внимание, което е отделено до този момент е, на търговската политика и връзката и с подпомагането за развиващите се страни. Но само година по-късно Ресорният е, е, комисар е, заяви, че от тук нататък комисията ще се съобразява с актуалната ситуация в страните и по този начин ще се установява взаимодействие с съответните страни, като всичко се основава на принципите на съгласието, на кохерентността. Необходими са нови по тип международни споразумения. Ние започнахме работата по новото поколение международни споразумения, в които вече се отчитат много повече аспекти е, по отношение на социалната сфера, на е, положението на жените, е, е, на правата на хората като цяло. И ще продължим така до изборите за Европейски парламент през следващата година Изключително важни са и решенията на конференцията на Световната търговска организация от декември по отношение на многостранните търговски механизми и взаимоотношения. Необходимо е да постигнем явни, видими резултати по отношение на развитието. Ние настояваме за установяване на редица елементи от глобалната търговия, като създаването на повече възможности за глобалния пазар. Ще продължим да работим по тези въпроси, ще уточняваме отделните елементи и ще идентифицираме приоритетите по отношение на търговията съвместно с нашите основни партньори, на първо място САЩ. Ще се спрем на техническите, на технологичните възможности. Ще се постараем до края на годината, освен това, да подготвим предложение за насърчаване на добива на минерални на минерали и за по-добро съхраняване на минералните ресурси. Е, ние ще е, се постараем да обхванем целият потенциал, който предлагат минералните ресурси, защото действително става дума за една много ценна суровина е, ще се радваме, ако Европейския парламент и е, националните парламенти в държавите членки, както и общинските е, е, съвети във вашите избирателни райони участват активно в е, дискусията по тези въпроси. Председател... Благодаря, госпожо комисар. За... Приключваме е, дебатите е, за гласуването. Предстои утре в 12 часа. Утре ще имаме заседание от 9 до 2 часа след обед и от 3 часа след обед до 11 вечерта. Дневният ред на и програмата